Също тези номинации, те ще се считат за утвърдени. От съвета получих пет точки за първо четене. Става дума за регламента за улесняване на свободата на движение на гражданите и някои публични документи, регламента за Европол, директивата относно влизането и престоя на граждани на трета държава, е, директивата и регламента за защита на данните. Те ще бъдат публикувани в протокол от настоящото заседание. Трите месеца, с които разполага парламента, за да изкаже своето становище по тези документи. Този срок започва да тече утре, 12 април. Съгласно член 231 е, от е, правилника, корекциите, е, които получих, трябва да бъдат прияти. Бех, беше поискано от четири политически групи да ги гласува. Не ще намерите текстовете на